Ladies and gentlemen, good afternoon. Добре дошли, уважаеми дами и господа. Добре дошли на тази пресконференция. Ще говорим за специалните мерки за Гърция. Мерки и средства, които ще дойдат от европейските фондове. Добре дошли на госпожа Михайлова от Парламентарната комисия за регионално развитие и комисар Крецо те са готови да отговорят на вашите въпроси. Госпожо председател, имате думата. Благодаря, колеги, благодаря за вашето присъствие и за вашия интерес към нашата работа. Днес Комисията по регионално развитие имаше специално заседание. Очаква се следващо заседание през септември. Днес беше извънредно заседание и днес заедно с секретарията, координаторите, ние решихме да имаме това заседание днес, защото искахме да обсъдим предложението на комисията за изменение на регламента за общите разпоредби, защото става дума за Гърция. Всички ние, председателите, членовете на комисията и координаторите, ние разбираме колко е важно да се проведе тази дискусия, да разберем цялото предложение, да се срещнем с комисаря и да чуем обясненията на комисията, да разберем аргументите за това предложение и да разберем същността на мерките, които комисията ще предприеме, за да контролира ситуацията. Имахме плодотворна дискусия. Почти всички членове на Комисията по регионално развитие се изказаха. Дискусията беше много интересна, тъй като всички ние се съгласихме, че е много важно да използваме съществуващите инструменти, като структурните фон, фондове, кохезионната политика, за да подкрепим економиката на Гърция и да подкрепим гражданите на Гърция. Всички колеги, които се изказаха, споменаха важността на решението. Всички говориха за важността на контрола на по прилагането на мерките, защото естествено важно е всички тези средства да постигнат целта си, да се влеят във важните про- проекти. Важно е тези средства да бъдат контролирани да има отчетност пред комисията и пред парламента. И така, ние се обединихме около решението, че най-доброто решение за нас парламента ще бъде да следваме обикновената процедура. Тази процедура съществува в, в, в правилника на парламента. Това е правило номер 5, 50. Поразумяхме се тази процедура да се следва. Имаше само един член на комисията, която, който се въздържа. Всички останали подкрепиха този начин да се процедура, процедира с предложението на комисията. Аз съм много доволна, чух много предложения за ролята на нашата комисия за по-добро по-добра координация с Генерална дирекция Регио на комисията. Сигурна съм, че ще намерим най-добрия начин за контролиране на процеса, да следим за постигане на резултатите и да разберем как да, да предотвратим най-добрите практики в държавите членки. Ние в Комисията по регионално развитие, разбираме, че това е решение за Гърция, но също така това е решение, което отразява регионалната политика и е важно за приложение и, и може да се приложи във всички държави членки в последствие. Много благодаря за добрата дискусия и сътрудничество на комисаря. Добър ден. Много се радвам, че съм тук заедно с председателя на Комисията по регионално развитие на Европейски парламент, госпожа Иска Михайлова. Михайлова. Нека искрено да ви благодаря за заседанието днес. Както госпожа Михайлова каза, целта е да помогнем на Гърция възможно най- пълно да се възползва от европейските структурни и инвестиционни фондове. Заместник председателя Балдис Домбровски заяви, че той представя тази мярка във връзка с плана на комисията за растеж и заетост в Гърция от 15 юли. През годините 2007-200 2015-2020 ще се инвестират над 7 милиарда в Гърция от Европейски фонд за регионално развитие и социалния фонд тези средства, извинете, за годините 2015-2016, за, териториал, за, засилване на общото териториално сближаване и за едно по-добро бъдеще в економически план за Гърция. Важен е въпросът за наличието на ликвидност мерките по настоящем са у Европейски парламент и съвета за разглеждане като са законодатели. Както обясних на членовете на Европейския парламент, изключително важно е да бъдат прияти тези мерки възможно най-бързо и за това съм изключително благодарна за почти пълното единодушие, което бе постигнато днес на заседанието на Комисията по регионални въпроси. Публичните средства трябва да бъдат е, предоставени сега, за да може европейските средства действително да текат към Гърция и да подкрепят инвестиции за по-добро и по-бързо възстановяване на гръцката економика. Тези мерки са изключителни и са приложими и за програмните периоди, и за двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020 година. За втория период предвиждаме увеличаване на степента на предварително финансиране с 7%. Това е бюджетно неутрална мерка и тя ще донесе в допълнение 1 милиард за две години, 500 за 2015, 500 за 2016 и по този начин ще се стартират е, бързо инвестиции на място за е, е, предходния период. Последните 5% от европейските плащания, които следва да бъдат предоставени чак при приключването на сметките през 2017 година, сега ще се изтеглят по-напред съфинансирането Е, се изменя от страна на Европейския съюз 100% е, е, са предоставени за финансиране, т.е. допълнителни 500 милиона след решението на Европейския парламент и съвета. По този начин ще се намали натиска върху гръцки бюджет близо 2 милиарда евро. Е, ще бъдат спестени от бюджета на Гърция. Комисията работи в тясно сътрудничество с властите, за да направи всичко възможно да се а, е, използват ефективно европейски, е, структур, европейските структурни фондове и инвестиционни фондове, да се използват по разумен начин, да бъдат насочени към на области, които насърчават развитието, като например научно-развойна дейност и международна дейност на гръцкия е, дребен е, бизнес. Както знаете, е, работим за постигането на тези цели от доста време и днес е поредната крачка, която доказва, че винаги сме в подкрепа на Гърсия. Аз вече бях там, тази ясен пак ще бъда там, за да разговарям с участващите в с управляването на европейските фондове. Работим с тясно сътрудничество с парламента, съвета и гръцките власти, за да може да се възползваме максимално от тези нови възможности. Благодаря за вниманието ако имате въпроси, ще отговоря с удоволствие. Първият въпрос, заповядайте, моля, напомнете името и кои медии представяте. Иоанни Сантипа за отпроса тема. Два кратки въпроса. Първият, има ли някакъв план или пътна карта за това, което ще направите, за да избегнете лошите практики при използването на регионалните фондове в Гърция? И второ, 35 милиарда, за които говорихте, които ще се инвестират в Гърция, идващи от структурните фондове, дали се застъпват с други, като Хоризонт 2020 и други? Благодаря. Първо, знаете, че когато говорим за прилагане на практика, винаги отговорността пада върху държавите членки. Така че смятам, че гръцките власти си дават сметка, че ние правим каквото можем от наша страна, за да им помогнем, но те, разбира се, има задължението първо да изградят административните органи, които са им необходими, да идентифицират е, качествените проекти за следващия програмен период и разбира се, както винаги, това е отговорност на държавата членка. Разбира се, лошите практики са навсякъде, не само в Гърция. И административният капацитет е много важен много по-важен, поне според мен, отколкото парите, които се отпускат. Защото има много държави, където парите чакат в Брюксел да бъдат отпуснати в проекти, но няма административен капацитет за освояване на тези пари. Така че смятам, че е много важно да вървим ръка с ръка финансови средства с техническа помощ. Вече има много средства, които са отпуснати в това отношение от Генерална дирекция Регио, за да се запълнят такива пропуски на националната администрация, било то с обществени поръчки и други. И смятам, че е много важно да има едно такова сътрудничество между гръцките власти и комисията. Относно 35 милиарда, 20 са от Европейският фонд за структурни инвестиции и 15 милиарда ще са директно за е, фермерите. Така че това са средства, които вече са предвидени по многодишната финансова рамка 2016-2020. И сега това, което ние предлагаме е просто да изтеглим плащането, по-голямата част на плащането тези пари за 2015-2016, за да подпомогнем проблема с ликвидността в Гърция. Разбира се, не става въпрос само за структурни реформи. Нашите предложения са допълнение към това, което Гърция вече прие на Европейската среща на върха. Така че имаме ново предложение Надявам се, че структурните реформи, които гърците са предприели за следващите няколко години, заедно, комбинирани с нашето предложение, ще направят същинската разлика в гръцката економика, която ще се почувства съответно от гръцкия народ. За периода 2014-2017, знаете, опасността да не се приемат тези мерки беше много голяма. гърците се справиха много добре. Когато аз встъпих длъжност, имаха много малко освояване, а сега те стигнаха до 95% освояване на средствата, но заради а, липсата на ликвидност те не можаха да дадат тези 5%, за които говорим. И ако мерките не са приети днес, гърците няма да имат тези 5% за магистрали също и съответно ще бъдат принудени да върнат останалите средства за неизпълнение на програмите. Считам, че това е ключов момент. Това е исторически жест на солидарност от страна на Европейската комисия и парламента към Гърция. Ако ми позволите да добавя две изречения. Първо, ние в Комисията по регионално развитие сме силно за решението на комисията, защото няма никакви промени и предложения за промени в многогодишната финансова рамка. Работим със съществуващото законодателство, със съществуващите финансови средства за Гърция, които са видени вече за Гърция. Именно за това ние приемаме предложението на комисията, защото то не променя нищо друго, няма да промени по никакъв начин финансирането за другите страни, а просто ще подсили възможностите за Гърция. И се опитваме да подпомогнем малко в плащанията през последните години на миналият период 2007-2013. Ето това е една от причините да подкрепим предложението. И второ, всички а, членове на комисията казаха, че а, на края на предложението ясно е казано, че Гърция ще следва правилата, които съществуват за всички останали държави членки. И ако не изпълнят всички проекти и не използват възможностите за а, употреба на тези средства, ще ги върнат на комисията. Ето това са двете точки, които са особено важни в предложението. Даваме шанс на държавата да се възстанови, но едновременно с това следваме правилата, които са еднакви за всички държави членки. Това е най-важното. Други въпроси? Още един последващ въпрос. Ако има някаква пътна карта, ще има ли крайно решение за приемането на многогодишната финансова рамка от съвета и парламента? Благодаря. Uh, these measures, not... За тези мерки говорите, не за многогодишната финансова рамка, защото казах, че ние не пипаме многогодишната финансова рамка с тези мерки. Да, имаме пътна карта, много кратичка. Разисквахме как ще действаме кратко, бързо и съветът работи вече. Работната група заседава в края на юли. Утре също ще има заседание, както и на 11 септември и ще знаем решението на съвета тогава. И после в Комисията по регионално развитие ще имаме редовно заседание на 17 септември, както вече казах. И по правило 50 след а, това ще одобрим доклада, който аз ще изпратя на парламента в пленарна зала. Това е кратката ни пътна карта. Защото вече дискутирахме и решихме, че ще вървим така. И ще работим така. Относно лошите практики. Както вече казах, разисквахме в Комисията по регионално развитие как да работим по, по-тясно сътрудничество с държавите членки. Да поканим все повече министри от различни държави, особено в държавите, където има проблеми. Така че планираме да поканим съответният гръцки министр, който отговаря за кохезионната политика и регионалното развитие. И това ще бъде една истинска дискусия за прочичането на прилагането на практика, защото комисията направи предложение, парламентът реши да подкрепи предложението, съветът също. И това, което държавите членки правят, трябва да бъде разгледано и това е част от нашата работа на контрол. Последен въпрос. Заповядайте. Мария Ерони от Athens News Agency. Казахте, че ще предложите по-ранното плащане на тези средства за 2015-2016. Идентифицирали сте вече някои специфични проекти в кои сектори? Относно следващото ви посещение в Гърция, казахте, че ще посетите Гърция следващия месец или през есента? В кои региони ще бъдете? Uh, Благодаря. Както госпожа Михайлова каза, тези мерки са неутрални за европейския бюджет. Е, просто става дума за предварително е, за изтегляне на средствата в началото на периода. Тоест, това не са допълнителни средства, а са средства, които просто ще бъдат изплатени в началото на периода. Надяваме се, че още ще се направи първата инжекция на ликвидност в реалната економика. Както вече казах, за периода 2014-2021 милиард, за 2007-2013 още 1 милиард. Също така ще бъдат спестени 2 милиарда от гръцкия бюджет. Така че като цяло тези първи крачки а, не са малко и настояваме на спешността да се приемат тези мерки, тъй като въпреки, че е, през октомври все още, вече ще сме доста закъснели, но знаете периода 2007-2014, програмния период, приключва през 2015, през декември. За това има възможност за проекти. Посетих Гърция, срещнах се с министри, посетих 4 от регионите, срещнах се с представители на регионалното управление, е, с регионални управители, те разбират по-добре как европейските средства могат да променят е, и са променили Гърция вече през е, нейните години на членство в Европейския съюз до тук. Става дума за фондове за структурни инвестиции. 74 милиарда евро за 34 години са отишли в е, гръцката економика, е, очакват още 20 милиарда евро за следващите е, години, така че се виждат реално проекти, връзката с Толопоне, с Атинското метро, нови болници. Това са все големи европейски инвестиционни проекти. Над 5 милиарда отидоха за метрото в Атина, така че можем да говорим за промените, които европейските фондове правят възможни. И много се радвам, че е, на ниво региони хората много добре си дават сметка каква роля е, игра, играл Европейския съюз през последните 35 е, години. Говорих с господин Сатаки, с... Щяхме да се срещаме в Атина, но после се взе решение за предсрочни избори, така че очакваме резултатите от изборите и да видим и се надяваме, че тези мерки ще продължат да се прилагат, независимо от резултатите на изборите, защото те са от интерес на всички в Гърция. Имаше и голяма конференция за научна развойна дейност, иновации и интелигентни системи. Ще, се, ще ви държим информирани, защото най-важното е да намерим реални партньори, с които да говорим за следващия програмен период. Но най-важното е заставаме твърдо до Гърция, в подкрепа на Гърция и правим всичко възможно да се разрешат проблемите, свързани с заедостта, особено заедостта сред младите. Това е сериозен проблем и в Гърция, както може би е, е, добре знаете, има проблеми и с миграцията, още една тема, по която очакваме да разговаряме с властите в Гърция, тъй като сега разглеждаме начините, по които европейските средства могат да допринесат и за тези въпроси. Ето, например, в Италия вече са се използвали доста средства от Европейски фонд за регионално развитие за изглеждане на над 100 постройки за подслоняване на новодошли мигранти. В Гърция така, такава средства, използване на средствата не е имало, но имаме хуманитарна криза и трябва да се действа. Благодаря. С това времето ни изтече.